Dear President, Mrs. Costa. Уважаема госпожо председател, госпожо Коста, заместник председатели, уважаеми членове на комисията, дами и господа. За мен е чест да бъда пред вас тази вечер. Днес повече от всякога Европейския парламент и неговите членове, защото вие всъщност ще зададете облика на новата Европейска комисия – преди да представя как виждам бъдещите си задължения, нека кажа защо толкова се радвам на присъствието си днес. Да бъдеш комисар означава да си ангажиран европеец, да представляваш европейския интерес, да служиш на европейските граждани. Всъщност едва ли има по-голяма чест, отколкото да изпълниш такава задача. И вие, и аз знаем, че отношенията между Европейския съюз и Унгария минаха през някои трудности. Имахме разногласия по важни въпроси, доста дълго спорихме, но Едно от предимствата на Европейския съюз е именно, че ни дава възможност да разрешим различията помежду си и да ги обсъждаме открито, демократично и по мирен път. Всичко това всъщност ни прави по-силни, и като отделни държави членки, и като съюз на държавите. В крайна сметка ни обединяват едни и същи европейски ценности – човешкото достоинство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на човешките права. Това са ценности, с които аз се ангажирам. Тази вечер искам да поговоря за това, какво мисля да направя в областта на образованието, културата, младеща и гражданството. Искам да поговоря и за работата, която ни предстои. Всъщност, ако четете вестниците, сигурно си мислите, че този ресор не е толкова важен – но аз не съм съгласен, защото няма по-голямо предизвикателство от бъдещето на младите хора. Няма и по-голям проблем от младежката безработица в някои държави над 50%. Следователно най-важната задача е да дадем добро начало за младите. Има ли нещо по-ценно в Европейския съюз от собствената култура, чувството за идентичност – Необходимо е да мислим и за това как да помагаме на нашите културни и творчески индустрии. В крайна сметка Европа е споделеното наследство. Уважаеми членове, на комисията. Мисля, че този ресурс е толкова важен, колкото и всички останали. Ако искаме справедлива, устойчива економика, трябва да започнем от образованието, от подготовката на младите хора за един мултикултурен и бързо променящ се свят. Ако искаме нашите артисти и творци да намерят нова аудитория, извън Европа, то трябва да им дадем инструментите за това така че те да могат да просъществуват и при цифровата ера. Ние, разбира се, не сме някакви бездушни предмети, ние сме хора, затова е много важно да допринасяме. Политиките в нашия портфел се изпълняват най-вече на национално, регионално и местно ниво, възможно най-близо до гражданите, така и трябва да бъде. Същевременно съм съгласен с тези от вас, които са на мнение, че Европейския съюз трябва да поеме водещата роля, да помагаме на държавите членки в справянето с неотложните предизвикателства – да модернизираме системите за образование от детството до зрялата възраст. Необходимо е да отчитаме тази ценност за цялото общество, да прегърнем новите технологии, както и новите начини на преподаване и учене. Освен това, при стратегията Европа 2020 се надявам, че ще постигнем целта по-малко отпадане от училище, повече хора, които завършват висше образование. Не би трябвало младите да отпадат от образователната система преди да са започнали реално своя живот. Уважаеми колеги, приоритетите ми за следващите пет години са ясни. Първо трябва да работим по образованието. Той е в сърцето на Европейския съюз, ако искаме растеж и заетост. Ето защо и Жан-Клод Юнкер ми възложи този ресор. Днес аз искам да ви обещая, че ще представям всяка година свършената работа с оглед и на препоръките по държави и членки. Това означава и упражняване на натиск върху правителствата, така че те да инвестират в своите учители и новите технологии в класната стая – дори когато държавите членки трябва да направят корекции в публичното си финансиране, е много важно да защитят инвестициите в образованието. На второ място, творческите индустрии трябва да се развиват в цифровата епоха. Искам да ви обещая, че каквито и търговски преговори да се водят, ролята на културата ще остане защитена. Нека цитирам господин Юнкер. Той каза, ние няма да жертваме културното многообразие на Европа заради свободната търговия. Мога да ви уверя, че ако се правят някакви промени в системата за авторско право, то ще бъде в името на нашите творци и културното многообразие. Това всъщност е естеството на европейската идентичност. На трето място искам университетите ни да станат най-добрите в света. Това са е, най-ценните институции на Европа. Те са стълбовете на нашето общество, много важен източник на новаторство. В Централна Европа преди 1989 година те бяха всъщност и средищата на свободата, на свободната мисъл, Разбира се, много от тези университети ще трябва да се отворят към целия свят, да се приспособят към промените, но искам да ви уверя, че Европейската комисия ще използва всички налични инструменти, за да осъвремени преподаването в университетите и да имаме добри връзки с бизнеса и изследователската сфера. Ще продължим и да инвестираме в Европейския институт за иновации и технологии със съкръщение EIT. Това е един пионерски проект, който наистина вече променя начина по който мислим за новаторството. Много съм благодарен на парламента за подкрепата за института. Съвместният изследователски център. За мен той ще е в центъра на европейските политики, защото е много важно да имаме добра изследователска дейност. Съвместният изследователски център е всъщност нещо чудесно и всички трябва да се възползваме от него. Уважаеми колеги, на четвърто място ще работя заедно с колегата Мариан Тайсен, комисар за заедостта и социалните въпроси, така че да се борим заедно с младежката безработица. Знам, че Европейския съюз е само част от решението, защото много работа трябва да се свърши в самите държави членки, но разбира се, аз ще оказвам всячески подкрепа. Надявам се, че заедно ще осъществим промяната. С ваша помощ, заедно с държавите членки, трябва да помогнем на младите хора да си намерят място на пазара на труда. Да модернизираме системите за образование и обучение, така че нов вид пазар на труда през 21 век – ще подкрепим гаранцията за младеща, ще работим с университетите, обучителните колежи, с бизнеса, ще подобрим качеството на стажовете и ще помогнем на младите хора да могат да се възползват и от това, което е научено по неофициален път. Нека представя и петия си приоритет. Искам да включа младите европейци в разработването на политики. В крайна сметка те се изправят пред безпредседентни предизвикателства, защото след економическата криза имаме безработица, хронична безработица на нива, които не сме виждали до сега в някои държави. Тук се задават трудни въпроси. Аз искам наистина да осъществим промяната. Социалният диалог, структурният диалог с младите вече доказа, че има полза от него, но аз мисля, че трябва да потърсим и нови партньори, да помогнем на необлагодетелстваните. Бих искал да разработя нови платформи, които да стигнат до 1 милион младежи през следващите 5 години. Така ще говорим за реална промяна в демокрацията на участието. Шестия ми приоритет искам европейското гражданство да се превърне в нещо повече от думи. Всъщност, то не е само общия ни паспорт. Европейското гражданство допълва националното. Бих искал европейското гражданство да стане толкова естествено за нас, колкото слънцето и въздуха. Необходимо е европейската ни идентичност да се вписва съвсем естествено във всички други наши идентичности. И всъщност е, ресора ми е много добро начало в това отношение, защото образованието, младеща, културата, спорта, всички програми в този ресор наистина изграждат чувството за принадлежност. Нашата програма Европа за гражданите също ще помогне на хората да разберат какъв е смисъла от Европа. Няма да видите думите спорт или многоезичие сред моите отговорности, но всъщност те са част от моите отговорности и го имайте предвид, ако говорим за спорта, там са заделени 300 милиона евро в помощ на младите спортисти и правата на децата. Ще се борим с насилието, с уреждането на мачове, с допинга. Освен това, искам да благодаря на парламента и на вашата комисия за това, че създадохте Европейската седмица на спорта. Тук може да разчитате изцяло на моята подкрепа, когато имаме същата седмица до година. Що се отнася до езиковото многообразие, нека кажа, че Erasmus Plus, чудесна програма, наистина защитава езиковото многообразие. Това е една от шесте основни цели на програмата. Надявам се, че заедно можем да работим, за да се възползваме от всички европейски езици. Няма значение колко хора ги говорят, много е важно да зачитаме езиковото многообразие. И тук ще работя и с господин Тимерманс. Нека ви напомня, че хатата за основните права също изисква да зачитаме езиковото многообразие. Уважаеми членове на комисията, има големи предизвикателства и за да се справя с тях, разчитам на вашата подкрепа. В крайна сметка, подобно на архитектите на средновековните катедрали, може и ние никога да не видим завършения резултат от работата си, но аз съм готов да се заема с тази задача. Нека кажа и нещо оптимистично. Еразъм стана една от най-големите достижения на Европейския съюз. Програмата Еразъм символизира и нашите ценности, желанието да се движиш, да си отворен, да се срещаш с други хора, да ги разбираш. Повече от всяка друга програма Еразъм ни помага да изградим тази европейска идентичност, от която толкова имаме нужда. В крайна сметка, за мен е чест да поема отговорността и за новата програма Еразъм Плюс. Бих искал да работим заедно, за да може всички, които се включат в нея, да имат полза. Това са 4 милиона. Уважаеми колеги, това са моите приоритети за следващите 5 години. Много работа предстои, трябва да се вслушваме в гражданите, най-вече в младите хора, но за мен ще бъде чест да обслужвам европейската кауза. Ще бъде чест да работя заедно с вашата комисия, с парламента, в качеството си на европейски комисар, вашия комисар.